So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann doch jetzt ganz gerne anfangen. Дами и господа, бих искал да започнем. Не трябва да наказваме тези, които са на време, така че да започнем. Точка от дневния ред. Едно. Приемане на дневния ред. Тук има две молби за промяна по точка 20 трябва да бъде отложен на тази точка, тъй като не е подготвено добро. Колегата Циевка помоли. И заедно с точка 11 относно прането на пари, тъй като те са свързани. Мисля, че няма възражения. Има ли други забележки, желания по дневния ред? Така че, ако няма, взимаме решение за този дневен ред. Стигаме до съобщенията на председателя. Поздравление за Луиджи Виленгуер, който миналата седмица стана за, а, заместник председател на парламента. Колегата Даяна Ролин също направи кариера си, Аз стана наследник на Кристиан Перера като юрисконсулт, така че колегата ще поеме функциите. В сряда ще имаме общо заседание с Комисията на жените в зала 4 относно доклада на госпожа Регнер и Лополус по темата за баланса между половете в, неизпълни... в неизпълнителните директори. Това бяха съобщенията на председателя. Има ли други забележки от ваша страна по този въпрос? Няма. Тогава отиваме към приемането на протокола. Протокол от заседанието от 19 и 20 юни 2013 и от 27 юни 2013. До края на заседанието не са получени възражения, следователно се счита, че тези протоколи са приети. Следваща точка 3. Представяне на проучване с оглед на разходите при липсата на европейски подход по отношение на приемането на Европейски кодекс на международното частно право. Имаме представител на нашата администрация. Имате думата, заповядайте. Благодаря. Благодаря, че имам възможност да говоря пред вашата комисия. Uh, private international law. Um, as you know, I represent the relatively new Directorate for Impact Assessment and European Added Value, uh, set up by the Bureau to prepare the ground for legislative initiatives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 um, every year in the European Union there are 2.2 million marriages. And 2,1 милиона бракове. 87 хиляди са смесените бракове между лица от различна националност в Европейския съюз. Има също и 182 е, хиляди е, трансгранични раждания. Липсата на хармонизиран подход на европейско е, ниво струва доста, както се вижда в доклада, в който са приведени примери. Искам да привлека вниманието ви на някой от тях. На 37 страница има пример. Той е хипотетичен пример, базиран на дела, които се водят в различни съдилища, както и в Съда на Европейския съюз. Например, лице, което живее 15 години в Литва, има собственост там, иска не е в състояние да управлява а, своя имот и изобщо да се справя а, поради а, а, деменция. но а, той не може да се е ползва от а, представител, защото такъв не е признат а, в а, законодателството на Литва. И това не е критика към никого. Всяка година има 17 000 осиновявания и всяко от тях струва близо 5000 евро. Хората могат да бъдат да им бъде спестено плащането на тези огромни суми за тях, ако имаше по-голяма хармонизация. Има внушителен списък на съдебни дела, които ясно показват, че проблемът е реален в Европейския съюз. Необходимо е да има кодифициране на частното международно право трябва да бъде опростено. Така могат да, да бъдат също упростени дефинициите, да се подобри признаването на съдебните решения от държавите членки, както и да се избегне търсенето на най-благоприятната правна система при разглеждането на дадено дело. Надявам се, че в следващия мандат на парламента комисията ще продължи да разглежда тези въпроси. Доклада на РАПКАЙ се отнася до опростяването на достъпа до някои официални документи в Европейския съюз. Това е също важен въпрос, който е свързан с темата, която разглеждаме днес. Надявам се, че не говорих прекалено дълго, господин председателю. Благодаря за вниманието. Благодаря. Можем да, да направим един кръг с въпроси. Може би е най-добре всички да го прочетат и след това да започнем с въпросите. Аз ви обещавам, че се занимаем подробно с този документ и в подходящ момент ще го обсъдим повторно. Благодаря. Стигаме сега до точка 4. Става дума за една презентация, за представяне на проучване относно прилагането на европейското право, т.е. как то бива прилагано Искам да дам думата на госпожа Марта Барестес. Заповядайте. Good afternoon. Um, I represent... Добър ден, представям Милио. С удоволствие ще представим на вашето внимание един доклад, изготвен по искане на Европейския парламент – заедно с Колежа на Европа, The College of Europe. Първо ще представя методологията, след това ще се спра на трите основни глави от доклада, които вярвам сте получили. Относно введението и методологията, искам да подчертая, че Европейския парламент възложи изготвянето на такъв доклад с цел събиране на информация за дългосрочните проблеми с предлагането на европейското законодателство в Европейския съюз. Целта е да се разбере как да се осигури да се осигурят по-ефикасен, по инструментариум, за да се спазва европейското законодателство. Много трудно е да се направи преценка на изпълнението на европейското законодателство. Това ще изисква едно лице от всяка страна, което дълго време да извършва оценка на изпълнението. Затова ние поставихме акцент върху транспонирането, което по-лесно се изследва. След това проведохме и разговори с национални експерти, с европейски експерти, заинтересовани страни. За тази конкретна цел обхванахме 4 области и 16 подбрани директиви. Това, което искам да подчертая във връзка с методологията е, че в даден момент Европейската комисия блокира проекта. тъй като Европейския парламент не би трябвало да, да иска информация за европейското законодателство по такъв начин, тъй като комисията и без това предоставя такава информация на двустранни начала. Бе ограничена възможността и на проектния екип. Да води разговори. Екипът може да, ще да говори само с генералния секретар, а не с отделните служби. Това е основното във връзка с методологията. Относно транспонирането, Изследването се базираше на проучване като метод и се стигна до три основни заключения. Непрекъсната тенденция за късно транспониране на първо място. Около 80% от директивите са транспонирани късно. На второ място има положителен ефект бързата процедура и член 260 трета линея от договора за Европейския съюз, който позволява на комисията да наложи гроби в началото на процедурата, а не на втория етап. В директивите, които бяха подбрани за анализ, директивите транспонирани след Лисабон бяха транспонирани правилно в 24%, за сравнение с 10% правилно транспониране на директиви преди влизането в сила на Лисабонския договор. На трето място, пречките, идентифицирани от националните органи и европейските служители за навременното транспониране, първите три са неяснота на директивите, вътрешни административни и законодателни процедури и различия в тълкуването. Това са основните фактори за неправилно транспониране. В основа на всичко това в доклада се прави препоръка, че няма нужда от по-дълги срокове за транспониране. Преди приемането на какъвто и да е нормативен акт в Европейския съюз, държавите членки трябва да имат вътрешни структури, които да осигуряват съгласуваност между лицата, водещи преговорите по даден нормотворен акт и лицата, които отговарят за неговото изпълнение. След приемането на законодателен акт в Европейския съюз, държавите членки трябва да имат необходимата структура и органи, отговарящи за транспонирането. Има примери споменати в доклада, които показват ефикасността и реалния характер на тези мерки. Плановете за транспониране следва да бъдат, да бъдат насърчавани и да спомагат за транспонирането на европейското законодателство. Ние насърчаваме използването на регламенти, когато времето е от ключово значение за ефикасността на нормативния акт. В тази връзка Европейския парламент трябва да следи за това дали комисията изпълнява своите функции, да следи за изпълнението на вътрешни актове. В този смисъл тъй като регламентите сега са изключени от системата, могат да се направят препоръки и за регламентите в предстоящия доклад за следенето на изпълнението на европейското законодателство. Друга препоръка – комисията трябва да има достатъчно ресурси за системното използване на бързата процедура, който включва достатъчни ресурси в Генерална дирекция околна среда, която наскоро е реши да разпусне правните служби. Във връзка с средствата за насърчаване на съответствието, нашето проучване сочи, че по-настояще от тях има много такива. Ние обхванахме 11 допълнителни средства, които не се използват стратегически. В доклада се препоръчва разработването на критерии за стратегическо ползване, включително и задължително използване на таблиците за съответствие, разработени или от държавите членки, или от комисията, в съответствие с междуинституционалното споразумение между комисията и парламента, където се визира подобно задължително използване и предлагане. Ако държавите членки не следят таблиците за съответствие, комисията може да направи това, но за тази цел се нуждае от достатъчно ресурси. Ние призоваваме Европейския парламент да осигури подобни ресурси. На трето място искаме да подчертаем, че въвеждането на инспек... европейски инспекции в околната среда, което може да е в допълнение към процедурите за нарушение, Европейските инспекции или разследвания могат да бъдат организирани от комисията или от Европейската агенция за околна среда. В това отношение искаме да подчертаем, че по време на преговорите и приемането на регламента за създаването на Европейската агенция за околна среда, парламента мисли възможността за да възложи тази задача задачата за проверки и разследвания на агенцията. Но заради фактора време, обсъждането на този въпрос бе отложен за следващия законодателен мандат, който така и не стана. Да. Мисля, че тук трябва да се предприемат последващи мерки след едно решение, взето от Европейския парламент – на времето, а именно да се определи ролята на Европейската агенция по околна среда при разследването и следенето на изпълнението на екологичното законодателство. Спирам се само на основните препоръки, не на всички. Докато говоря, може да ги прочетете и сами. Относно наказателните процедури, имаме следните заключения. Мнозинството от случаите се разрешават чрез пилотния проект EU-Pilot. От над 2000 жалби само 300 са наказателни, се превръщат наказателни процедури, което означава, че повечето казуси се разрешават превентивно. На следващо място искам да подчертая, че за тази система няма правно основание в договора. Визирам EU Pilot. Договора признава правомощието на комисията да приема становище, когато счита, че дадена държава членка нарушила европейското законодателство. И преди да заведе дело срещу държавата. Становището е част от наказателната процедура, но има един първи слой, а именно официалното уведомление, с което комисията повдига въпроса пред държавата членка, повдига проблема с изпълнението. И опайлът е един допълнителен слой в комуникацията между държавата членка и комисията, във връзка с изпълнението на европейското законодателство. И на трето място искам да подчертая, че когато анализирахме тази схема и опайлът и наказателните процедури, подбрахме три различни критерии – ефикасност, прозрачност и ефективност. Ефикасността определено е свързана с постигането на целите. Проблемът, който констатирахме чрез нашето проучване, е че има неясни цели. Има разнобой в тълкуването на целите между заинтересованите страни, националните експерти, европейските служители. Например, ако целта е EU Pilot е средство за намиране на решение при изпълнението на законодателството, Националните експерти смятат, че целта е да се намалят наказателните процедури, докато за заинтересованите страни целта ще е да се избегнат щетите. Та има подобен разнобой, подобна дихотомия, която пречи на оценката на ефикасността. Дихотомията на тълкуването и целите засяга и прозрачността, защото ролята на заинтересованите страни се влияе от това каква е целта на EU-Pilot. Ефективността е подобрена чрез EU-Pilot, с тази схема в сравнение с предишния механизъм, който бе да се изпращат писма чрез постоянните представителства. В това отношение новата схема е подобрила значително системата. Относно наказателните процедури има ефикасност, но има проблем с прозрачността, тъй като има липса на информация за статута, движението на даден казус, аргументите използвани от страните и комисията. Екипът, работил по проекта, се опита да използва базата данни на интернет страницата на комисията който предоставя информация за наказателните процедури. Информацията обаче не бе възможно да бъде използвана по един последователен начин. Нямаше ключови думи. Информацията бе и непълна. Същевременно не са ясни правилата за наказателните процедури. Ето защо препоръчваме следното. И пайлът и наказателните процедури трябва да се насърчават, трябва да са легитимни и законосъобразни. Легитим... Законосъобразността изисква приемането на правно обвързващи нормативни актове, с които да се уредят правилата и за двете процедури. Легитимността ще се гарантира чрез по-голяма прозрачност. Задължителният нормативен акт, който препоръчваме, следва да е регламент, в който да са ясно посочени ролите на различните страни. Тук се включва и ролите на парламента. В нашата препоръка Европа Европейския парламент е единствената институция, която не участва в изпълнението на европейското законодателство. Смятаме, че той трябва да участва в работата по жалби, като получава копия системно от всички писма и жалби, с които се стартира дадена процедура. Това ще позволи на парламента да проведе по-задълбочени дискусии с държавите членки и комисията за изпълнението на европейското законодателство. Европейския парламент така ще разполага и с пълна информация при самото започване на процедурата. Според нас трябва да има и ясен времеви график начало и край на EUPilot, което означава, че при официалната комуникация, която се състои преди EUPilot или която започва след като приключи EUPilot, не би следвало да продължи. Тъй като това просто удължава до безкрайност процедурата между комисията и държавите членки. В законодателен акт трябва да се посочи ясно целта на EU Pilot чрез допитване до заинтересованите страни. Така че всички да са наясно за какво служи EU Pilot – в доклада става ясно, че държави като Швеция и Великобритания са привлекли жалбоподателите, са им дали достъп до, до базата данна на EU-Pilot, което води до по-голяма ефикасност на делата. Препоръчваме тази практика да следва във всички държави членки. Решенията по EU-Pilot се взимат на ниво отдел и няма вътрешен преглед на тези решения от службите. Решенията по наказателна процедура се вземат от колегиума и се публикуват. Но решенията по EU пайлът се вземат на по-низко ниво, така че не се обнародват, няма контрол. Според нас трябва да има вътрешен преглед, ако някой не е съгласен с дадено решение, да може да поиска неговото преразглеждане и ревизиране. В доклада няма и препоръки за подобряване на прозрачността и ефективността. Искам да почитая необходимостта от провеждането на разяснителна кампания, за да могат гражданите да се запознати с съществуването на U-Pilot и наказателните процедури. По-настоящем от нашите интервюта събрахме информация, че тези механизми са доста неизвестни. Дори и на министерско равнище в държавите членки тези процедури не са добре известни. Благодаря. да Заповядайте за въпроси или коментари. Благодаря, госпожо Палестерос. Следващия оратор, моля. Благодаря. Извинете, че закъснях. Обаче имаше турбуленция между Франкфурт и Брюксел. Няк... Имахме проблеми с пристигането. Благодаря за направеното проучване. Аз го прочетох и го смятам, че, смятам, че то е много полезно. Сега на нещо, което ми направи впечатление. Искам да коментирам. Трябва да се прави разлика между проблемите с изпълнението и процедурите по неизпълнение. Ако това не се прави, говорим за частични инструменти в определена област, който не е регулиран. Няма срокове, няма изисквания, няма нищо. За това и въпросът ми. Е. Мнозинството от случаите се решават с помощта на EOPilot. Какво означава решават? Решават означава ли, както става често, че жалбоподателят се отказва от отчаяние и търси други варианти или решено означава, че наистина е намерено решение. И ако е така, то дали това не е един неудобен компромис? От това, което чувам от страната, от която идвам и от държавите в съседство, в действителност най-често става така, че жалбоподателят се отказва, защото не получава информация. Комисията се задоволява с точно същите оправдания, които държавата членка а, представя и които жалбоподателят вече е чул. Това е голям проблем. Това е Това е голям проблем с начина по който се прилага и налага европейското право. Това е огромен проблем и бих искала да получа информация дали има по-точни данни и то не е такива, които са обработени, а точни, истински данни за това какво означава, че даден проблем е решен. Дали решен означава, например, при конфликти в областта на туризма или пък европейското право в областта на околната среда, се оказва, че междувременно всичко, за което се е спорило, вече е построено. Това решено ли означава, или конфликтът приключва, защото жалбоподателят е починал или се е изселил в друга държава, всичко може да означава. Всичко това трябва да се има предвид. Затова ние се нуждаем от инструменти и аз се съм напълно съгласна с вас, че процедурите трябва да бъдат регулирани и че трябва всичко да се решава професионално и точно, а за това са ни необходими данни. На какво трябва да обръщаме внимание? Дали на това, че правата на жалбоподателя са защитени, дори ако му се оказва натиск? Това е наше задължение. Или защитаваме държавите членки от жалбоподателите – трябва да се помисли по този въпрос. Друго. Нещо, което в проучването не се посочва много добре. Мисля, че трябва да се включи също в, в списъка с проблемите. Това е темата за транспонирането. Това е много важна предпоставка за липсата на транспониране. Ако в дадена държава не се прилагат законите срещу корупцията, това едва ли е случайно и е свързано с някой актуален казус, случай в тази държава. Ако в някоя държава екологичното законодателство или еднакъв достъп до пазара не се прилага тогава. И съществуват ясни мотиви, причини за това. Трябва да си признаем често, че в някои държави членки има голямо желание за забавяне. Мога да, пока, да посоча примери. Да казва се, да, добре де, обаче а, няма да го прилагаме. Комисията се оплаква, има безкрайни преговори, предложения и така нататък. това е и стратегически подход. Държавите членки, които изразяват своето несъгласие с дадена регулация в съвета, правят, имат такава практика. И трябва да бъдем честни и да си го признаем. Да, не е приятно, но мисля, че що се отнася до транспонирането, просто липсва политическата воля за това. Не всичко е само и може да се оправдае с, а, само с мотива за съответствието трябва да се обясни на комисията и на хората, които преговарят от нейно име, име че не трябва само да се обвинява парламентът и да, се, да, и да не се водят преговори в рамките на трилога. Както стана през последната година, видях как моята, моята колега Кима Ние се занимавахме и с такива проблеми. Трябва да се замислим по този въпрос и това е важно. Много добре е, че вие сте се занимали с тези въпроси. Именно по отношение на директивата за опазване на околната среда има слаби страни, че липсва, почти няма политическата воля за транспонирането. Това е въпрос на федерализъм в някои европейски държави. На ниво на отделните провинции това е регламентирано и се налага, например, както в Германия, в Австрия, определени закони на федерално ниво да бъдат приложени и на провинциално на ниво федерална провинция. Според мен това, върху което трябва да помислим е защо това става именно в областта на околната среда. Както установихме на различните е, срещи за трилог, що се отнася до екологичните въпроси, има и намеса на лобитата, които сега се занимават за членовете на съвета, а не толкова директно с парламента. Да, ясно е, че трябва да се борим с това и въпреки това трябва да намерим компромис. Разбира се, това е много проблематичен процес. Както и да е, според мен проучването е много добро. То представлява много добро обобщение, систематизиране. Бих желала такива неща да бъдат дискутирани в съвета, те изобщо не се интересуват от това, играят си техните игри. Правото на ЕС служи единствено само за преборване на даден политически съперник. Тук обаче трябва да видим какво имаме предвид ние всички под ефективност. Дали Ефективност означава бързина, преди жалбоподателят да се е отказал, да се е отказал или това е нещо свързано с демокрацията и правилата на играта. За мен това е основното. И благодаря за общението във вашия доклад. Благодаря. Sono d'accordo anch'io che si tratta di uno studio molto importante. Quindi anch'io. Аз също съм на мнение, че проучването е изключително важно и искам също да се присъединя към Ева и да поздравя авторите на проучването. От проучването става ясно, колко важна е темата, както наблегнахме през последните месеци. Това е тема, която обсъждаме съвместно с още две комисии, които се занимават с аспекти на Стокхолмската програма. Разглеждаме какъв е ефект от прилагането на правилата, които сме приели, защото няма смисъл от тяхното приемане, ако те не бъдат прилагани правилно. Направено е ясно разграничение между транспонирането на европейските закони от държавите членки и прилагането им. Практическото им прилагане е а, чрез националното а, законодателство. Има два аспекта, които следва да бъдат анализирани. И те пораждат доста критики, когато се говори за изпълнението на директивите. Понякога се твърди, че директивите са за предпочитане пред регламентите, но прекомерното използване на директиви по федералистични или съображения, свързани с субсидиарността, води до набор европейски закони, които имат заложени в себе си противоречия – Фактът, е, че транспонирането на националното право на решения, взети чрез директиви, води често до доста забавене, дори до трудности в прилагането. И това е особено ясно, когато говорим за законодателството в областта на опазване на околната среда. процента са директивите, които се прилагат относително с забавене. Какъв е смисъл да се бърза тук, след като се оказва, че за държавите членки е толкова трудно да транспонират директивите и да ги прилагат ефективно? Когато говорим за вътрешния пазар и основните права, транспонирането с забавене е 63%. Има 28 държави членки вече и, и често имаме а, проблеми с а, езика изглежда. Например, за мен е трудно да освоя български язик. Ако има съществени забавения при транспонирането и прилагането, а, това означава, че трябва много а, внимателно да разгледаме проблема. Това, което забелязваме, е, че се отдава по-голямо внимание на транспонирането, отколкото на прилагането. По-малко внимание се обръща на правоприлагането. Има интересни предложения какво да се прави в бъдеще, когато става дума за спазване на европейското право. Следва да държим сметка също и за сложността на някои от разпоредбите и да видим какви трудности предизвиква всичко това, когато се стигне до транспонирането. Обеден съм, че това, което беше споменато за неизпълнението и за EU Pilot са интересни неща, но те са наказателни мерки, т.е. те се случват след факта, поради което са и по-слабо ефективни. Ние трябва да работим на ранен етап, за да се създадат нужните условия за правилното транспониране. С Лисабонският договор има по-широко участие на държавите членки, на европейските граждани и според мен това е изключително важно. Има и друг проблем, който следва да отчитаме, а именно, че европейските граждани не са добре запознати с своите права и не ги отстояват. Не знае какво ще се случи. Те не знаят докъде се простират правата им. Тези права съществуват, ние трябва да създадаваме възможности те да бъдат упражнявани изцяло. Относно правоприлагането, в каква степен тези права се прилагат, се упражняват, след като гражданите не са наясно с тези права? Необходимо е да има по-широко информиране на гражданите по тези въпроси. Проучването е много положително. Ние трябва да го използваме като основа, върху която да, да стъпим Следва да имаме предвид, е, че тук движещата сила беше Европейският парламент, а не съветът е, или Европейската комисия. Ние се опитваме да докажем, че европейското гражданство е, не е нещо абстрактно, а че то е свързано с права, които трябва да бъдат прилагани на практика когато гражданите осъзнаят е, тези права. Ще се върна към е, темата за Стокхолм, когато стигнем до този въпрос. Госпожа Тайн. Много неща бяха казани. Искам да благодаря също за това проучване и да подчертая, че нас, групата на, ли, на либералите, винаги сме се интересували много от тези таблици за съответствие и сме се борили за тяхното въвеждане. Мисля, че подходът на, с EU Pilot трябва да има добро, правилно правно основание. Съжалявам, че комисията няма особено желание да работи по това проучване. Благодаря. Благодаря. Voglio fare solo una chiosa perché siccome e per la verità non è la prima volta sono totalmente d'accordo. Io non Имам следната забележка. Принципно съм съгласен с казаното от господин Берлинго и от госпожа Лихтенбергер. Това са важни въпроси. Моите забележки са следните. Господин Берлингер оцели право в десятката тази дискусия, е свързана с техническите аспекти на директивите, които произвеждаме. Понякога има проблеми с транспонирането им. Понякога е трудно да се наложи правилната връзка между държавите членки и институциите на Европейския съюз. По-настоящем с кризата в Европа с ограничените бюджети, с тежката економическа конъюнктура, мерките за економии. Всичко това, според мен, трябва да доведе до по-голям политически съюз. Това е решението. Европейското законодателство ще спомогне за изграждането на Европейския съюз и неговата социална и институционална роля – във връзка с казването от господин Берлингър, когато имаше 15 държави членки, политическият съюз доведе до значими политически резултати. За тези над 15 години, в които съм тук, съм забелязал сериозни промени по отношение на съюза между нас. Имаше ентусиазъм, енергия да се налагат тези неща на всички държави членки. А сега ми се струва, че с 12 нови държави членки, с единната валута, все неща, които би трябвало да заздравят Съюза се случва точно обратното. Има едно чувство на фрагментираност, разпокъсаност. Положението е доста страшно. 1200 по едната процедура, в сравнение с около 500 е, за 2011. Трябва да помислим върху всичко това. Статистиката е доста плашеща наказателните процедури са отбелязали ръст с над 60%. Това сочи, че проблемът не е само свързан с транспонирането. Трябва да помислим каква е първопричината за това. Дали някои държави членки изобщо не проявяват интерес към правилното транспониране? Къде точно се крие проблема? За комисията въобще същото споменахме и за правата на гражданите. Едно от нещата, за които се спомена, бе липсата на познание от гражданите за процедурата, за целия процес. трябва да забравяме, че комисията има право на преценка според договора и трябва да се дефинират границите. Във връзка с казаното госпожа Лихтенбергер, бих казал, че дебатът, който водим в момента и последващите етапи ще доведат до заключение. Но какви ще са тези заключения? Какво ще е мнението на парламента по доклада? В него има доста положителни елементи. Разбирам притесненията, които имат всички, но за мен най-интересно е какво ще е становището на парламента в крайна сметка. Преди да дам думата на госпожа Лихтенбергер, и аз искам да кажа няколко думи. Мисля, че парламентът трябва да бъде включен в процеса по обработка на жалбата от самото начало. Моя опит в преговорите с комисията и съвета във връзка с таблиците съответствиете. Не можем да, да се наложим институционално. Държавите членки и съветът не иска да предоставя информация на комисията. В резултат се опитахме да намерим компромис. Съветът показа готовност. Когато комисията обосновано поиска таблици за съответствие, той да ги предостави. Оттам пък комисията да ги представи на нас. Тоест, това е начин ние да получим тези таблици за съответствие, но по никакъв начин не е правилният начин те да ни бъдат предоставени. Комисията е отговаря за спазването на договорите, а не парламентът. Но парламентът трябва да следи, че комисията си на договорите. Тоест, ние трябва да знаем какво прави комисията. И тъй като ние не го знаем, имаме ограничени възможности за контрол. И сега въпросът ми. Ако подходим така, че всички жалбоподатели бъдат уведомени чрез подходящи средства, че когато подават жалба към комисията, могат едновременно да подадат и петиция към парламента, тогава в рамките на този процес ние трябва да можем да поискаме информация от комисията. Моят въпрос е дали тази възможност изобщо е проучвана и какво мислите за нея, госпожа Лихтенбергер и експертите. Исках накратко да коментирам няколко въпроса на моите колеги. И аз го установявам в много комисии, има все по-нарастващ брой на неконкретни инструменти за управление на определени процеси. По-рано имахме регламенти и директиви, след това имахме препоръки, след това се стига до а, комуникета и накрая работим с работни документи и никой не знае какво ще стане от това. Има някои държави членки, които се отличават с различно развитие. Те взимат нещата сериозно и казват да, комисията иска да се направи това и това, подготвят се, свеждат го до своите парламенти и така нататък и съответно започват да работят. Други си казват, о, това е само някакъв работен документ, кого го интересува. И ние, нашата комисия, често сме се изправили пред въпроса какво да правим с тези документи. На практика изпращаме някакво писмо до комисията и това е всичко. Комисията си прави тогава кой знае какво. За мен би било интересно да се занимаем с въпроса изборът на инструмента, конкретността на регулацията да бъде включена в процеса на транспониране и на изпълнение. В моята държава членка наблюдавам това, но ми се струва, че и в другите държави не е по-различно, че съществуват най-различни инструменти – по отношение на транспонирането в националното право се събират още някакви неща, които изобщо нямат нищо общо с европейското право и се приемат с изменение в определен закон. Това води до объркване и се отразява до, върху използването и прилагането на различни европейски изисквания. Тук също има проблем. Колкото по-сложен е инструментът, толкова е по-сложен и контролът върху неговото прилагане. И също... Много е трудно да се съобразим с различните правни мнения и становища, което на практика оказва много лошо влияние. Знам, че процеса на законотворчество в Европейския парламент е компромисен процес. И дори когато става въпрос за преговори с съвета и трилог, стига се до много размити формулировки. Понякога да, Резултатът се крие още в причината. Моят въпрос е, какви според вас са необходимите стъпки в тази област, в приизбора на инструмента? И да кажа също, че ние, ще се отнася до нашия отговор на този доклад, ние трябва да помислим и за транспонирането на общностното право. Какво ще предложим за едно по-добро нормиране, например на EU Pilot? Тук няма срокове, няма правила и тук се връщам към думите на колегата Лени. Как Европейският парламент може да изпълнява своите контролни функции спрямо комисията. Когато липсват необходими предпоставки за прозрачност, когато тези предпоставки не ни се предоставят. Мисля, че този въпрос за институционалния тригълник трябва да бъде разгледан много сериозно. Той е изключително важен. Както каза колегата Лене, съветът се опитва да накара комисията да работи по-бързо и съответно комисията да представи искането от парламента. Така не става. Имам предвид, че трябва да разработим доклада и да направим предложение а, в тази връзка. Във връзка с това задължение за прозрачност, що се отнася до EU Pilot. Това е важен инструмент, който можем да приложим на национално ниво, т.е. да има обратна връзка от тези, които а, правят законите, които участват в законодателния процес, също и обратна връзка от реалността. Какво не е било наред при транспонирането, при прилагането и какво не е било наред в процедурите при нарушения. Това е нещо много важно и затова смятам, че трябва да седнем и да използваме тази възможност конструктивно. Ще се радвам за вашите предложения в тази област. Госпожа Балестерос, моля да отговорите на въпросите. Thank you for your... Благодаря за интересните въпроси, както и за разискването, което последва презентацията ми. Относно това, каква може да бъде ролята на Европейския парламент? Ние не сме разглеждали кой би бил най-добрият механизъм за ангажирането на Европейския парламент. Използваме две паралелни процедури на подаване на жалби и на внасяне на петиции. Това би обременило жалбоподателя ние считаме, че всяко писмо, всяка жалба трябва да бъде регистрирано в комисията до момент, в който един автоматизиран трансфер може да бъде осъществен на това писмо или на петицията до Европейския парламент. Да има едно място, където да се получават тези писма и жалби. След като направихме анализ, считаме, че би било по-добре петициите да продължат да изпълняват ролята, която имат, като същевременно се намери начин парламента да бъде ангажиран в разглеждането и на жалбите. Относно липсата на информация от страна на държавите членки, които да я подават към комисията, е, в рамките на EU Pilot, ние установихме, че не винаги държавите членки са напълно открити. Ето защо считаме, че примерите, които оценихме в EU Pilot и ангажирането също на жалбоподателя водят до подобряване на ефективността. Ние искаме по-голяма прозрачност в рамките на EU Pilot, жалбоподателите да имат достъп до базата данни на EU Pilot. Това няма да бъде заплаха нито за комисията, нито за който и да е било, а само ще доведе до подобряване на ефективността на EU Pilot. Що се отнася до директивите, трудностите с транспонирането на директивите, това се дължи на законодателната процедура. И често има компромиси, които трябва да бъдат правени относно текста, който става по-неясен. Следва да се изпълняват нормите за по-добро законотворчество, които са на лице вече. Държавите членки трябва да разполагат с нужната структура, за да могат да преценят по време на преговорите кой е реалистичният срок, в който те биха могли да транспонират съответната директива, за да се вместят в сроковете. яснотата при транспонирането или прилагането. трябва да бъдат обвързани с плановете, които периодично се изготвят от комисията за транспониране и прилагане, за да се посочи къде са трудностите. Тези планове се обсъждат и това вече е направено по отношение на някои от директивите. Това е един от начините, за да се насърчи по-доброто транспониране. Трудностите при регламентите се дължат на това, че държавите членки по-трудно се подават на, на контрол а, при а, изпълнението. Следва да се отчитат целите, ролята на съответните законодателни актове. Европейския парламент трябва да следи за това Европейската комисия да наблюдава по-строго изпълнението. Но има подобрение. Фактът е, че са заведени повече процедури за неизпълнение от страна на комисията показва, че има по-голяма активност от страна на комисията. Освен това, държавите членки трябва да предприемат мерки на по-ранен етап. Има увеличение на броя на заведените дела за неизпълнение, но има същевременно и подобряване на транспонирането на директивите. Ние насърчаваме Европейският парламент да гарантира, че Европейската комисия ще продължи, ще, използва, ще прилага систематично член 263, който се отнася до транспонирането. Относно данните в EU-Pilot, проблемът е, че няма достатъчно данни, няма достъп до данни. Цялата информация по EU Pilot се съдържа в една база данни. Екипът на нашия проект поиска достъп до нея, но ни беше отказан такъв. Нямаме достъп до тази база данни. Считаме, че може да се подобри системата, тъй като тази информация се отнася до изпълнението на европейското законодателство, как се тълкува, как се прилага и това трябва да е публично достояние. Не виждам е, никакви проблеми, свързани с е, поверителност. Тази информация трябва да е на разположение поне на жалбоподателите, разбира се и на Европейският парламент, той трябва да получава тази информация чрез участието в механизма за разглеждане на жалбите. Считаме, че така ще се подобри в голяма степен прозрачността на системата. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер, само една забележка. Мисля, че е скандално проучване, което се занимава с тази тема, да няма достъп до тази база данни. Ако трябва да проверяваме дали и опайлът не е само ефикасен по отношение на жалбите, а дали наистина е ефикасен, тогава задължително на екипа занимаващ се с това проучване, трябва да бъде даден достъп както на Европейския парламент. Как иначе да знаем по какво се измерва ефикасността? Тя да измерва ли се с това, че няма отговори на жалбите или че те или че жалбите биват отеглени, защото жалбоподателите попадат под натиск – за мен това не е правилно и ако тук има представител на комисията, ще моля да ми бъде дадено обяснение. Имаме представител на комисията, но не знам дали е в състояние да отговори на този въпрос. Карл фон Кемпис. Сега? Тук ли е представителят на комисията? Благодаря, че ми давахте думата. Проучването го проучихме, получихме в петък, така че не мога да реагирам по отделните му части. Но разбира се, с удоволствие аз и колегите ще проучим въпроса, тъй като той касае нашата работа. Що се отнася до достъпа до данни? Не. Разбира се, ние имахме за цел да помогнем на авторите. Положихме максимално усилие да направим всичко възможно в рамките на правилата. Достъп до данни, които са в обхвата на директивата за защита на данните, не могат да бъдат предоставени. Тук трябва да спазваме съответния механизъм и обяснихме на подробно, подробно за това. Но си мисля, че проведохме обстойна дискусия и размяна на мнение. Разбира се, има неща, по които не сме съгласни и трябва да обсъдим, но аз предлагам първо да анализираме проучването и след това вече да го разгледаме точка по точка. Това ще е по-добре и за вас госпожа Лихтенбергер. Е, сега трябва да ми обясните това. Как защитата на данните играе роля тук? Тук не става въпрос за, за лични данни, за лични данни, които трябва да бъдат защитавани а за нетранспониране на правото на ЕС. Това не може да се ползва за защита на данните, само защото се споменава дадено лице. Може и анонимно да се направи. Не знам дали господин Майер, е, господин Обер, е, дали Роберто Роси. Не ме интересува това. В кои случаи е, има най-много жалби и как са приключили? и, е, и били ли са оправдани, имало ли е процедура за понарушение, какъв е бил изходът. Това е основното. За това става въпрос. Знаете, че аз съм най-големият защитник на защита на данните. Но, що се отнася до транспонирането, какви лични данни става въпрос, личността на комисаря ли се накъртнява, малко смешно ми се струва комисията дали иска да, да вземе становище с колегата Гангани и приключваме с обсъждането на тази точка. Моля. Карисима колега Мика Ева, per approfittare ди questa дискусия. Съгласен съм с казаното от Ева. не, мога, не може да се използва като аргумент защита на личните данни. Само защото някой споменат в регламента, речем. Трябва да намерим начин да задължим комисията да предоставя информация при подобни обстоятелства тъй като става въпрос за проучване на аспект, свързан с Европейския съюз. За всички нас, които работим тук, е важно да имаме пълна представа за фактите. Процедурно предложение да напишем писмо и да го включим в дневния ред на следващото заседание. Извинете, още веднъж накратко. Когато питам дали е, мотоциклетистите имат 20 е, или 25 е, происшествия, това не е, е в областта на защитата на данните. Добре, но случаят е ясен. Приключваме и ще питаме правната служба. Сега отиваме към точка 5. Госпожа Лихтенбергер дискутирахме, обсъдихме, приключихме с обмяната на мнения. Мога само да ви обещая, че ще се съобразя с забележките от тази дискусия по отношение на становището за моя доклад. Ще се радвам, ако мога да ви помогна и да коментирам по теми, които ви интересуват. Благодарим и на експертите. Ще прочетем внимателно проучването и е, ще го предоставим на комисията. Отиваме към точка 6. Регулаторна пригодност, е, субсидиарност и пропорционалност. Госпожи, господин Карим има дума. Chairman, thank you. Uh... Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегите, за това, че направиха предложение за изменение към доклада ми, който представих пред тази комисия през месец юли. Повечето от тях бяха много конструктивни, що се отнася до, до посоката, която като комисия и аз като докладчик искам да следваме. Проекто на докладът отчита постигнатия напредък от комисията напоследък. Като комисия отговаряща по въпроса, ние трябва да държим сметка как се изпълняват тези програми от комисията и как се упростява европейското законодателство, как се намалява административната тежест. Трябва да се спазват тези принципи. Това е абсолютно, абсолютно наложително. Искаме регулаторната рамка да е съобразена с нуждите. Направил съм доста препоръки в проекто доклада, който е, се базира на тези идеи. Например, да се изисква оценка на е, въздействието и те да се разглеждат е, при цялата парламентарна процедура. Комисията е, на етапа бяла е, книга е, да започне законодателния процес, също да се отчита аспекта по-добро законотворчество в междуинституционалните споразумения. Колегата Ребека Талер не е тук, но тя направи доста предложения за изменения, които се насочват към по-добро законотворчество и как да се стигне от общо европейско ниво на регионално и местно ниво. Това е важен принцип, важен принос към всеобщото прилагане на принципа на по-добро законотворчество и прилагането му по време на целия законодателен цикъл. На второ място, относно добавянето на допълнителни изисквания или така наречения gold plating. Тази практика не винаги обаче е негативна. Има случаи, когато държавите членки биха желали да имат по-високо ниво на защита, например по отношение на правата на потребителите. Но трябва да е ясно откъде идват тези допълнителни тежести и аз бих приел предлаганото от Ребека държавите членки да бъдат честни в това отношение при прилагането и транспонирането на европейското законодателство. Често националните парламенти използват Европейският парламент като извинение и се прикриват зад него, за да не станат ясни техните собствени прегрешения в това отношение. Аз считам, че ние трябва да бъдем изцяло откровени с гражданите. Изменението към алинея първо на Ребека, че трябва задължително да има европейска добавена стойност и да носи най-големи ползи при най-низки разходи. Аз съм напълно съгласен с тази нейна констатация. Измененията на господин Оди за мен те в голяма степен са приемливи. Искам да подчертая един момент, който той посочва, свързан с делегираните актове. Това е важна част от контрола, упражняван от парламента. Ние трябва да можем да обърнем достатъчно внимание на тази задача. Няма смисъл да се борим толкова яростно по време на триалога, след като се пренебрегват последствия. Има изменения от господин Стоянов, който настоява да бъдат по-ясно разбираеми законите за широката общественост. Трябва да посочим каква ще бъде ползата, как могат да се намалят разходите, за да могат гражданите да разберат какво се постига на европейско ниво. Благодарен съм и на колегата Себастиан Бодо за неговите изменения, но имам някои притеснения, свързани с предложенията му за ролята на националните парламенти. Считам, че трябва да се приложи една засилена процедура на червен картон и националните парламенти трябва да бъдат ангажирани при оценката на субсидиарността. Трябва да има стимули, за да се упражнява контрол, който да води до реална промяна на европейско ниво. Иначе националните парламенти няма да бъдат толкова възприемчиви и демократичният дефицит, за който говорим, ще продължи. Ще представим в пленарна зала един много положителен доклад с много добри предложения. Поради забавене в АВКО няма да можем да гласуваме толкова скоро, колкото очаквах. На 5 ноември е предвидено гласуването, ако не греша. Това е важна дата, що се отнася до историята на парламента в Обединеното кралство, защото на тази дата е имало опит да бъде взривен парламентът в Обединеното кралство. Надявам се, че на тази дата няма да бъде взривен Европейският парламент. И аз се надявам, че няма да стане така. Има ли изказвания по тази тема? Няма. Благодаря. Колегата Карим. Когато условията в АВКО бъдат изпълнени, ще обсъдим въпроса и тук. Сега преминаваме към моя доклад относно производството по несъстоятелност. Имате проект от доклада. Вече сме изпращали законодателни инициативи до комисията. Това е един доклад със законодателна инициатива. Този проект от доклад подкрепя предложението на комисията, което всъщност е нашето предложение. Има няколко неща, дребни неща, повече технически изменения, актуализиране, адаптиране на предложенията. Искам да посоча една точка. Груповата несъстоятелност. Искаме да включим груповата несъстоятелност поред съвета на експертите, тъй като това е един от основните проблеми, при прилагането на текущото право по несъстоятелност. Важно е да съществува груповата несъстоятелност, тя трябва да бъде включена, но иначе има дребни технически промени по отношение на ролята, която синдикът трябва да изпълнява но като цяло няма основополагащи промени от това, което иска комисията. Съществува възможно съветът под литовското председателство, т.е. в този законодателен период да се стигне до резултат, но аз присъствах на едно неформално заседание на съвета, което принципно подкрепи предложението на комисията. Да, разбира се, проблемът винаги е в подробностите. Не може да се прогнозира как ще се развият нещата в съвета, но ние в парламента трябва да постигнем резултат, за да можем да имаме и наша позиция, когато съветът определи неговата собствена позиция. Мога да кажа това Мога да кажа това по проекта доклада. 62 изменения, но те като цяло са повече технически. И всичко, което съм предложил като изменение, вече сме го обсъждали на нашите заседания. Колега Белингуер, заповядайте. Io parlo a nome, insomma abbiamo visto insieme, ma a nome di Sergio Cofferati che è scelto rapporter di questa работих с Серджио Коферати, докладчик в Сянка, по това предложение. За съжаление, колегата не може да присъства днес. Заради личните му ангажименти. Искаме да благодарим на докладчика за предложението и за неговия подход. Не можем да влезем в пълни подробности по предложението, макар че то заслужава такива, тъй като не разполагахме с много време. Предполагам, че ще се върнем отново на темата в бъдеще. Струва ми се, че докладчика е следвал подхода, предложен от комисията, което, за което сме съгласни. В период на време е много важно да имаме ясна общност на правна рамка, която да урежда процедурите по несъстоятелност. Тя може да е полезна за спасяването на дружества в тежко положение. Увеличаване на предложеното поле с хибридни процедури и процедури преди Несъстоятелността е стъпка в правилната посока, според мен. Относно преструктурирането на дълга, парламента вече е повдигнал един от основните въпроси, свързани с доклада. Смятаме, че и комисията, и докладчика трябва да помислят по-внимателно върху понятието основен център на интерес. Основната идея е да се избегне съдебния туризъм. Струва ми се, че предложението на докладчика тук е в правилната посока. Що се отнася до вторичните процедури, трябва да разгледаме детайлите, но иначе споделяме целта да се подобри съгласуваността между основните и вторични процедури. Ние също така сме съгласни, че е много важно да се проведе разяснителна кампания за несъстоятелността и процедурите свързани с нея. Това е стъпка напред, но трябва да помислим как точно ще се реализира тази идея. Трябва да проучим и друг въпрос, който е свързан с големите групи предприятия. Тук мисля, че трябва да отидем една крачка по-далеч от комисията не трябва да се спира само до координация на различните процедури. Благодаря. Ще има възможност да помислите. Добре. Да. Имаме сега проблем. Точки 8 и 9. Докладите на колегите Рапкай и на колега Тайн и двамата не са тук. А, единият от тях е, идва. Но, щом сега идва, можем да започнем. Или не идва. Госпожа Тайн няма да може да дойде, защото има друга среща. Не е голям проблем по отношение на присъединяването на Австрия и Малта към Хакската конвенция не е нещо драматично. На 27 септември 2013 решаваме, приемаме присъединяването. Точка 9 е приключена и сега точка 8 остана. Госпож... Колегата Рапкай, да прекъснем ли за кратка почивка или да го направим утре? Цвевка. Тогава да го направим утре заедно с Лопес, така ли? Можем да започнем с точка 30. Можем да решим, че ще го направим заедно с доклада Лопес, защото двете теми са свързани. А, колегата Рапка е тук, проблемът се реши. Заповядайте и можете да започнете веднага. Also wenn ich mir den Zeitplan anschaue, dann hätte ich eigentlich erst um 6 Uhr dran sein müssen. Като гледах а, графика, трябваше в 6 часа да съм, но, но ще карам накратко. Ще карам накратко, господин председател. По време на първото ни обсъждане вече започнахме темата повечето колеги са наясно за какво става дума. Както знаем, тенденцията се задълбочава все повече граждани да живеят в друга държавна членка, различна от тази, в която са родени, израснали, където са придобили своите документи, дипломи и така нататък. Това е тенденция, която се увеличава постоянно. Това е, е трансграничната работа, например при студенти. На случаят е такъв, но и при други групи. По, по справка на комисията, повече от 12 милиона граждани на Съюза са в това положение. Още по време на първия дебат казах, че най-вече по една тема, че най-вече се занимаваме с една тема, когато гражданите казват а, моят син, дъщеря ми отива да следва в друга държава. А, да, това ние го насърчаваме, това е добре, но с това са свързани големи бюрократични пречки. Затова комисията на първа стъпка прави предложение документите да, документите да бъдат признавани взаимно, без а, големите разходи, които до сега трябваше да бъдат правени за легализиране на а, такива документи, да не се занимаваме с такива неща, които а, с хубави наименования като апостил някои неща трябва да отпаднат. Не става въпрос за съдържанието, за правното съдържание на подобен документ, а само за документът като такъв. Тоест, съществуването на този документ да бъде признато. Комисията е направила предложение. Аз го подкрепям. Смятам, че е правилно. Затова съм насочила и моя проект от доклад в тази посока. Комисията със сигурност има мотиви за своето предложение. Аз разбира се съм запознат с тях. Не, е толкова амбици... не са толкова амбициозни намеренията, а трябва да бъдат по-амбициозни. Тук става въпрос за редица, за редица предложения за изменения, за проекти, които трябва да бъдат по-амбициозни. Знаем, че когато се прави дадено изменение, е, трябва да се обсъдят някои технически неща, но конкретно става дума за три области. Сега е, тези области са много важни според мен. Първата област. Предлагам да разширим приложното поле. Комисията е посочила редица конкретни точки, където в бъдеще може да се осъществява признаване на документите. За мен не беше достатъчно амбициозен този подход и аз излязох извън тези граници. Има още редица области, където според мен има проблем. Тоест, щом в една област съществува възможност и трябва да съществува и в друга област. Може би не съм обхванал всичко, но в съответните предложения за изменения съм конкретизирал под, в каква форма тези документи трябва да бъдат признавани и те са посочени експлицитно. няма сега да разглеждаме точно как се наричат тези предложения за изменения, но приложното поле е разширено в значителна степен. Втората област става дума за сертифицирани копия. В предложението на комисията се казва, че се представя оригинал или заверено копие някои държави членки, обаче съдържанието, системата на заверените копия изобщо не съществува. Казаха ми, че в Обединеното кралство не съществува и никога не е съществувала. Други държави, като Франция, отдавна вече е отменена. Разбира се, в Германия това съществува все още. Могат да се изискват заверени копия, ако една държава а, има такива. Затова моето предложение е да не говорим за заверени копия, а само за копия. Трета точка, която е, свързан, която е свързана с това, това е като цяло моето предложение. Трета точка е въпросът какво става при съмнения. Разбира се, аз разбирам това, някои колегите казаха, че не им е много ясно, но, например, органът който трябва да установи валидността на документа, казва, на мен не ми е ясно истински ли е, не е ли истински този документ. И в този случай може да се поиска превод на документа. Комисията прави предложение в случай на съмнение да се изисква превод. Според мен и това е правилно. Аз обаче бих обърнал доказателствената тежест. Знам какво ще стане. Наясно съм какво ще стане в бюрокрацията. Много ясно органите ще казват, а, не ми е, този документ не ми е ясен, направете превод. Е, а това е свързано с пари. Не е просто бюрократична спънка, а въпрос, по който трябва да помислим – Искаме ли, искаме ли да наложим своите права? Затова моето предложение е да се обърне доказателствената тежест и да се каже – да, може да се поиска превод, но самият орган трябва да плати за това и ако се установи, че, че между неофициалния превод и официалния превод има голяма разлика, тогава Тези, които искат документът им да бъде признат, трябва да поемат разходите. Изхождам от презумцията, че тези, които сами предоставят превод, не е сертифициран превод, той предава съдържанието на документа. И ако органът каже, че не вярва на този превод и иска да има официален превод, трябва да плати за това след това може да прехвърли тези разходи върху съответния гражданин, ако обикновеният и сертифицираният превод се различават сериозно по съдържание. Това е вид дисциплиниране за онези, които искат признаване на документа, но също означава и дисциплиниране на тези, които, трябва, които признават документа. Това са моите три области. Изхождам от там, че комисията има и предложение за многоязични формуляри. Това може да улесни процеса. Трябва да проверим какво може да се добави към тези формуляри. Съответно, изпълнителните органи трябва да го направят. И накрая искам да кажа, защото съм наясно, какъв разход се изисква в тази връзка? Да, съветът и държавите членки подкрепят предложението, но казва, че това е свързано с разходи. Да, знаем, че съветът не е достатъчно заинтересован от другите неща и като че ли в тази област не показва достатъчно интерес. Да, трябва да бъдем предпазливи, виждам предпазливи реакции в реакциите и съдовищата, които получавам. Тук се поставя под въпрос един търговски модел. нашата задача обаче като законодател не е да гарантираме определени търговски модели, а да улесним живота на гражданите и съответно да осигурим баланс между търговския модел и улесняването на живота на гражданите. Това е нашата задача като парламент и като законодател. Искам само да посоча, че ще има сериозни възражения, че ще има тактика за забавяне, наясно съм, но не се, не, не, не се радвам особено, че литовското президентство до сега не се е занимало с този проблем. Не може с всичко да се занимае, наясно съм, но работата, която ние вършим тук, засяга съвсем конкретно гражданите. И като се вземе предвид, че нямаме толкова време в този законодателен период, може би няма да успеем да привършим, защото процесът ще отнеме поне две години. И бих искал процеса тук да бъде ускорен, но не мога да го направя съвсем сам и трябва да се вземе предвид и становището на другата страна. Благодаря колегата Тадеос. Szeretném megköszönni Rabkai úrnak azt a, az átfogó munkát, amit e, ebben a jelentésben tett, a köziratok, köziratok Európai Unión belül történő el... Искам да благодаря на колегата този доклад. Той допринася значително за развитието на досието. С някои въпроси обаче не съм съгласен. Става дума за много важен инструмент, който в бъдеще може да улесни свободното придвижване. Подкрепям включването на европейските училища в приложното поле. Съгласен съм, че апостила трябва да бъде премахнат в държавите членки. Подкрепям също работата с различните формуляри, да бъдат разработени такива. Със сигурност комисията ще представи предложения. Правната сигурност е много важна. Съгласен съм с, хер... с господин Рапкай. Има още няколко точки, които трябва да бъдат засегнати. Трябва да направим всичко, за да предотвратим това. Премахването на апостила може да доведе до правни проблеми. Индивидуални е, решения вероятно ще бъдат необходими. Това, което предложи колегата Рабкай в отделни случаи, евентуално може да предизвика трудности с решението кой да поеме допълнителните разходи. По отношение на окончателното съдържание на член 3, какви документи попадат в обхвата на официалните документи? Този списък, вероятно, трябва да бъде разширен, да бъдат добавени нови позиции – член 1, параграф 2 е формулиран общо, вместо съвсем конкретно да се засегнат областите. Не знам дали това е добро решение. Вероятно тук се налага допълнително прецизиране. Целият доклад сам по себе си, според мен, ще допренесе в голяма степен европейските граждани да бъдат в по-добро положение. Благодаря, господин председател. Докладът е документ, който ще покаже ясно дали ние наистина обръщаме внимание на нуждите на нашите граждани и дали искаме да създадем законодателство, близо до гражданина. Защото всеки гражданин се нуждае от набор от документи през живота си. Документи, разработени от дадени държавни членки, администрации и така нататък. Без тези документи не можем да живеем, така да се каже. Макар и да имаме все повече средства за комуникация, парчето хартия с подпис и печат си остава важно. Благодарение на съвременните форми на комуникации, като Фейсбук, аз мога да видя с какви проблеми се сблъскват хората в ежедневния си живот. Тук не става въпрос само за случаи, в които има някой документ, който трябва да се преведе, да се завери от нотариус с апостил или че формулярите, които се използват държавите членки, са различни. Не е само това. Има и други проблеми. Например, получих инфо, чел съм за случаи с полски граждани, които е трябвало да чакат няколко пъти в Министерството на външните работи във Варшава, за да се завери даден документ с апостил. След това се оказва, че този документ изобщо не се приема в друга държава. И така, списък на документите, които трябва да бъдат хармонизирани. Начина по който те трябва да се третират от администрациите във всички държави членки. Това е абсолютен приоритет. Защото когато се предвижваме, когато се променяме местоживеенето, когато пътуваме, когато отиваме с отседна цел или за работа в друга държава членка, винаги има проблеми с документите и тяхното признаване от други държави. Та, затова се нуждаем от фундаментален подход. Ако мине този доклад, гражданите ще погледнат с по-добро око на огромния набор европейска бюрокрация. Luigi Bilingue. Solo una parola per dire che... Само бих искала да кажа, че несъмнено въпросът е много важен, защото не става дума само за административни процедури и това, което докладчика прави, е много достойно има възможност е, да се улесни живота на гражданите. В моята страна непрекъснато трябва да се представя най-разнообразни сертификати по различни поводи. Всички тези бюрократични процедури са пречка в ежедневието на гражданите. Разбира се, това е известно, едва ли трябва да го повтаряме. Това, което каза Бернард, ни дава основание да удължим дори а, списъка. Ако е възможно да улесним а, гражданите а, при представянето на сертификати, трябва непременно да го направим. Аз съм убеден, че ако бъде прият е, текст в парламента, това би било много добре. Не бива да пропускаме тази възможност, за да не се налага да започваме от нулата в следващия мандат на парламента. Искам да благодаря на Бернард за неговата работа. Както каза колегата, трябва да се постараем. Това не са проблеми само на парламента, също и на комисията. Комисията иска да приключи този, е, тази инициатива до края на законодателния период. Трябва да упражним известен натиск върху другите участници в законодателната процедура, защото ако това се забави, какво биха казали гражданите? Не само да говорим за демокрация, а да е, работим по въпроса. По втората забележка, радвам се, че сме на правилния път. Няма критика по това, което съм предложил – Отворен съм към всички допълнителни предложения, както на колегата Межерос, така и на колегата Берлингея. Казаха, че някои неща могат да се променят, нещо, което може да се направи и допълнително. Съгласен съм обаче, че трябва да обърне внимание и на правната сигурност. Затова направете предложения, как можем да подобрим текста Знам, че нашия секретар е предложил на 27-ми, следващ, последващия петък е, е крайният срок за измененията. Да, има достатъчно време, две седмици има. Е, и аз бих казал, че по-добре е повече предложения за изменения, отколкото по-малко. Като че ли ще можем да работим конструктивно, и ще можем да обсъдим и въпросите с правната сигурност. Какво може да стане и какво не, а може да стане в рамките на двустранни разговори. Може и в, в, на пленарното седание на комисията. Още в рамките на тази година т.е. през следващите 2-3 месеца можем да постигнем резултата поне между нас. Това е моето предложение. Благодаря. Края срок за внасяне на измененията 27 септември 12 часа. С това приключваме дневния ред за този следобед. Приключваме и започваме утре в 9 часа. Благодаря.